параграф 6 на устава ни за работа. Председателския съвет смят, обявява, че не са обявени никакви възражения по делегирани актове. Ако до 24 часа нито една политическа група или брой депутати, които са поне минимума, не повдигне възражения, препоръките се смятат за одобрени. В противен случай ще има гласуване. Препоръката можете да намерите на вебсайта на пленарната ни емисия. Комисията е